Моментът за статистическата информация за превоза на стоки. Да, вече подписах този акт. Госпожи и господа, от 15 декември, от 16 и 17 януари е, имаме подписани протоколи. Е, също така е, от декември имаме допълнителни документи. Има ли възражения срещу тях? В такъв случай тези протоколи се смятат за одобрени. Така стигам до работната програма. Последното, което променихме в дневния ред с одобрение на председателския съвет от 13 януари, е раздадено на групите. Искам да ви помоля за одобрение на заседание от 8 до 9 часа вечерта. В такъв случай одобряваме работната програма. Сега предлагам да минем